1 часа, от 3 до 8 поина и след това от 9 до полунощ. Дневният ред е публикуван. Закривам заседанието. Лека нощ!